намеренията на инвеститорите. Нашата цел е да защитим потребителите. Трябва да се подава информация на, инф... на е, инвеститорите. И в заключение мисля, че ние трябва да приключим материала, е, е, разглеждането на, на първочетене. Благодаря, господин председател. Искам да започна с, с Поздравления за господин Клинц за отличната работа. Мисля, че докладчика успя да намери един добър компромис. И дори покрай без е, финансовата криза условията много трудно се контролират и трябва да се работи по а, тези предприятия. Важно е да се постигне един ефикасен и ефективен пазар в името на потребителите и са необходими още допълнителни мерки. Напомням ви, че в 2001 година не се виждаше а, е, каква е ситуацията. Много мерки бяха взети, но а, е, трябва да се вземат още. Необходимо е да се засили пазара, да се засили сигурността на инвеститорите, надзора на дружествата. И а, за това говори и а, комисария. Господин председател, много се говори по този много чувствителен въпрос за паспортите на тези а, предприятия. Имаме различни становища, но мисля, че предложението е добро. Трябва да се настоява на конкуренцията. Изключително е важно това, за да бъде пазарът ефикасен. Важно Важно е да се намери добър баланс между количеството информация и нейната ефикасност. Необходимо е да има достатъчна информация, за да може да се вземат решения с добро разбиране. Трябва да се намери един, едно добро равновесие. Е, Европа се нуждае от ефикасен пазар и трябва да се, за да постигнем успех в Европа, извън Европа, трябва да се възползваме от тази еволюция. Благодаря, господин Райан. Минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар. Първо бих желал да поздравя докладчика господин Клинц за отличния доклад. Мисля, че той работи много усилено, за да постигне компромис и го поздравлявам. Ревизираната директива ще а, намали бюрокрацията и разходите и ще отговори на някои от а, а, проблемите, е, които виждат някои от е, депутатите. Ще защити потребителите и е добър за инвеститорите. И както беше казано от е, други преди мен, един отреден открит пазар е добър пазар. Трябва да се отчете те, че сегашните финансови пазари са толкова интегрирани, че е необходимо да се управлява цялата а, сфера. Това е валидно не само за Европа, а и за целия свят. Именно за това е важно да работим съвместно на глобално равнище, за да решим проблема. Най-съголям ден ние честваме въвеждането на европейската валута, която подчертава значението на сътрудничеството. А, моята държава е член на еврозоната. Това е източник на стабилност в глобалната рецесия. Ако не бях в, ако не бяхме в еврозоната, за съжаление, щяхме да бъдем в положението на Исландия. И ако а, слушахме някои наши колеги, нямаше да бъдем в еврозоната и а, нашето положение щеше да бъде толкова лошо, колкото в Исландия. Много държави е, експлуатират объркването, което проистече от отрицателния вод на а, Ирландия. Економически Ирландия трябва да бъде в центъра на економическите решения на Европа. Благодаря. Господин Първис, две минути. Благодаря, господин председател. С цялото противоречие свързано с регулирането на финансовата сфера и с желанието да се извършва бърза, бързо регулиране. Това е един добър пример на премерено регулиране. Комисията и господин Клинц се справили добре. Аз с удоволствие ще подкрепя този доклад и преработката. Предприятията за колективно инвестиране са важна част от европейската економика и това е едно спасително средство за инвеститори не само в Европа, но и в целия свят. Имитацията е, е, е комплимент и тези предприятия са един модел, към който се стремят и в Штатите. Господин Клин се е занимава с важни неща, с диверсифицирането, новите инвестиционни продукти и техники, сигурност и здрав разум. Това, което трябва да постигнем е економиката на големия мащаб, защото има твърде много предприятия, които са малки. Трябва да улесним сливанията. Аз лично бих приветствал това да отиде и по-нататък, за да може да се даде възможност за по-лесни е, сливания, като естествено се защитят интересите на инвеститорите. И на трето място, паспорта за управление е изключително важна нова разпоредба, която ще позволи по-голяма ефективност, намаляване на бюрокрацията, което е в интерес на инвеститорите. Така че е, преработката ще бъде добра за инвеститорите и за спестителите, не само в Европа, но и в целия свят. Следователно с удоволствие ще подкрепя доклада на господин Клинц и преработката. Госпожа Берес Три минути. Е. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за неговата работа, ангажимент и капацитета му да води преговори. Предприятията за колективни инвестиции в е, ценни е, книжа в известен смисъл са запазена марка на европейския финансов пазар. Даже те могат да се изнасят, но в Европейския съюз трябва да има равновесие. Има страни производителки и страни потребителки и за това трябва да се постигне равновесие. Преработването на тази е, директива е, цели да се постигне истински единен пазар на този тип предприятия. Кои са въпросите, които се поставят на този етап? Един от много дебатираните въпроси е за паспорта за управителните дружества. Изрази ни бяха съмнение, че този паспорт може би няма да бъде добре подготвен. Но все пак трябва да се знае, че той ще бъде така подготвен, както искаме да го подготвим. Струва ми се, че е, комисарят няма желание да не подготви паспорта и затова трябва и парламента да положи своите усилия, за да подготвим този паспорт така, че единият пазар да може да функционира нормално. Втората ми бележка е, е, е свързана с е, предизвикателствата във връзка с запазването, за задържането. Ние ще дадем възможност на банките 5% от активите, които пускат на пазара, да ги обезпечават и трябва веднага да хармонизираме правилата, защото тук става дума за големи рискове. Третото ми съображение е свързано с предизвикателствата относно надзора. Тук никой не трябва да се съмнява в нашата решимост да подобрим условията за надзор по инициатива на председателя на Барозо беше постигнат резултат в групата под председателство на господин Ларозиер и тази работна група със сигурност ще окаже своето влияние върху условията за реализация на продуктите между техните производители и техните потребители. И смятам, че това ще има отношение и към надзора. И последното, което искам да кажа е във връзка с данъчното облагане. Е, това бе визирано от докладчика, е, бе споменато и от комисария. Има е, данъчни режими, които целят протекционизъм и ние бихме искали да се освободим от тях. Няма да ги споменавам. Затова е необходимо комисията да предприема инициатива с цел в областта на предприятията за колективно инвестиране да се стигне до истински свободно движение на този тип продукти без протекционизъм. Благодаря. Сега госпожа Старкевичуте една минута. Благодаря, господин председател. Бих е, желала да се присъединя към колегите и да благодаря на нашия докладчик за това, че успял да намери компромис аз обаче не съм напълно удовлетворена от този доклад. На първо място, защото държавите членки на Европейския съюз ще трябва да изготвят цялото законодателство на езика на, а, на обичайен език, именно на английски. Мисля, че трябва да намалим бремето върху инвестиционните фондове, но мисля, че не е сега моментът да се дава предпочитание на един от езиците. Освен това, мисля, че не са, не е необходима допълнителна правна несигурност, а именно за това на какъв език да се предостави информация на потребителя. Мисля, че фирмената отговорност и условията на конкуренцията трябва да бъдат ясно очертани. Господин Чернецки, на минута. Уважаеми господин председател, благодаря след като а, имаме една ефикасна система за тези предприятия, това трябва да бъде един от приоритетите на работата на Европейския парламент в тази сфера. Предвид факта, че съществува конкуренция, би трябвало да бъде възможно да се намалят разходите на инвеститорите. И съм съгласен с докладчика тогава, когато той говори, че проспекта би трябвало да бъде заместен с един по-свободен документ, който предоставя ясна и точна информация за потенциалните инвеститори. И е, е особено вярно, че трябва да бъдем много внимателни с, с сферата на данъчното облагане. Според мен практическото прилагане на паспортите на дружествата са предназначени да се направи така, че тези портфели да бъдат налични в цялата общност. Това е много важно за попълването на празнотите в законодателството. Господин комисарят, е, изразявам високата си оценка за бележките, които бяха е, направени от парламента. Забележително бързо е, бе постигнат консенсус. Както бе казано, това не е краят на нашата история. Още много предстои да бъде направено. Държавите членки ще имат задачата да транспонират тези нови правила до 2011 година, както на ниво 1, така и на ниво 2. Трябва сътрудничеството между националните надзорни органи да бъде издигнато на нова висота места. Това ще върви ръка за ръка с въвеждането на паспорта за управителните дружества. Комисията ще направи всичко възможно, за да улеснява този процес в полза на финансовата индустрия на Европейския съюз. И сега господин Клин с две минути. Благодаря, господин председател. Искам първо да се обърна към комисаря. Съгласен съм с вас, че все още не сме приключили работата си. Сега е важно да приложим новите положения. Това, че ние от парламента, а и съвета поискахме кратки срокове, беше доказателство, че нямаме намерение да изчакваме, искаме да бъдем в крак с развитието на пазарите, което е галопиращото. галопиращо. Ние просто не можем да си позволяваме да изоставаме. Смятам, че днесната дискусия покажа, че между различните фракции има широк консенсус върху компромиса. Приемам, че Астрид Лолинг е отчасти на малко по-различно мнение, но съм сигурен, вярвам, че бъдещето ще покаже, че вашата загриженост за това, че примерно финансовия пазар Люксембург ще пострада като важен, важно място за инвестиционните фондове в Европа, няма да се промени. Надявам се, че новата директива дава шансове. Колегата е прав, че става въпрос за това да създадем най-сетне вътрешен пазар за инвестиционния бранш. Ние говорим за вътрешен пазар, но в много от случаите той все още просто не е на лице. Сега има шанс за това ще се стигне до нов вид, е, много сериозно сътрудничество между надзорните органи, но ние трябва да се справим с този проблем. Тези надзорни органи трябва да подобрят сътрудничеството си, да подобрят доверието, взаимното си доверие и е, това, че новата редакция на директивата упражнява лек натиск, това да стане по-бързо е много добре. Проблемите споменати от колегите са много и те трябва да бъдат продоляни в най-скоро време. Надявам се, че това ще стане. Но това не е всичко. Самата промишленост също трябва да си напише домашните. Комисията и парламентът умишлено се отказа от обсъждане на темите, свързани с индустрията, защото самата промишленост, самия бизнес трябва да а, се справи с положението. Все още не е излязла с конкретно предложение, но нека това да стане скоро, за да не бъдем принудени ние да вземаме мерки. В края искам да благодаря и на комисията, и на, саме, и на съвета за сериозната подкрепа. Искам да благодаря и на другите фракции, и най-вече на споменатите колеги които, както и на госпожа Гудин, която много сериозно застъпва собствените си интереси и на своята фракция, но винаги е готова на компромиси, когато може. Благодаря. Заседанието се прекъсва до 10 часа.